И преминаваме към е, изявлението на съвета и комисията за отношенията между Европейския съюз и е, Швейцария. Председателският съвет е, реши, че няма да има процедура по спонтанни изказвания, нито сини карти по този дебат. Давам думата на господин Куркулас, представител на съвета. Господин председател, господа депутати, резултата от референдума в е, Швейцария от 9 февруари във връзка с мобилността създаде ново положение. След свободния глас в Швейцария през последните 20 години швейцарския народ одобри е, споразумението за свободно движение с Европейския съюз, съответните държави членки. Резултата от последния референдум не беше благоприятен за свободното движение. Е, във връзка с референдума, швейцарския народ с много малко мълценство реши да промени конституцията на страната и да въведе отново, три години след дата на референдума, е, квоти за пребиваване и разрешения за работа за чужденци, включително и за граждани на Европейския съюз. След приемането на прегледа на Конституцията, е, бъдещите чуж... чуж... чуждестранни работници, както самонаети, така и наети, както и техните семейства, ще е, бъдат засегнати от тези мерки. Нещо повече. Е, новият член от Швейцарската конституция забранява сключването на нови споразумения и задължава правителството да предоговори национални споразумения, е, които трябва да предвиждат нови разпоредби. Новите разпоредби са ясно противоречащи на споразумението между Европейския съюз и Швейцария от 2002 година за свободното движение на е, лица, на хора. И за да се съобразят с новия член на, на тяхната конституция, швейцарците трябва да искат да се предаговарят е, тези споразумения, е, за да се въведат отново квоти. За нас, като Европейски съюз, свободното движение на хора е един от четирите стълба, които са основа на вътрешния пазар. Тези четири свободи са неделими една от друга. Е, през последните 20 години Швейцария е, своеобразно участваше в е, нарастващ брой сфери на вътрешния пазар на Европейския съюз, и изрази желание за започване на преговори в други сфери. Във връзка с е, този е, процес Европейския съюз не може да настоява Европейския съюз да променя само определени разпоредби. Нещо повече, споразумението за свободно движение е свързано с така наречената клауза гилотина, година е, с други 6 е, споразумения е, за различните видове транспорт, търговия с, с костопански стоки и обществени поръчки. Ако споразумението за свободно движение на хора влезе в сила, целият пакет трябва да отпадне. Освен това, споразумението не пряко е свързано с асоциирането на Швейцария към споразуменията от Дъблин и те също трябва да бъдат преразгледани, ако се ограничи свободното движение на хора. Има и е, допълнителен въпрос, свързан с факта, че протокол, който разширява споразумението за свободно движение на хора за Харватия, все още не е подписано и трудно може да бъде подписано. Не е ясно как Швейцария би могла е, да го подпише е, с оглед резултатите от референдума. Е, въпреки, че няма официално нотифициране по този въпрос до сега от швейцарското правителство, все пак има сигнали, е, че е, не може да се очаква подписване използване. Европейския съюз не може да допусне споразумения между държавите членки и иска да се избегне подобно е, положение. Европейския съюз е свързал участието на Швейцария е, в програмата Еразъм Плюс и програмата 2020 е, с участието на Харватия и свободното движение на нейните граждани. В светлината на референдума и несъществуващото нотифициране от страна на Швейцария за подписване авторът на протокола. Комисията отмени следващия тур от преговорите. Е, е, както господа депутатите знаят, е, от 2008 година Европейския съюз се опитва да сложи всички отношения с Швейцария на нова основа. Ние имаме повече от 120 отраслови споразумения с Швейцария. По този начин се достигна границата и трябва да бъде допълнено поне с институционална рамка. Европейския парламент в настоящия мандат подкрепи този мандат. Е, е, с негова резолюция е, той иска да се постигне напредък по висящите въпроси. След години проучвателни разговори комисията предложи на съвета проекто мандат по институционалната рамка, която управлява връзките между Европейския съюз и Швейцария. На техническо ниво има споразумение. Съветът не знае как да прилага този мандат мандат с оглед на резултатите от референдума в Швейцария. Съвета отблизо ще следи работата в Швейцария и е, ще е, прецени е, как ще се прилагат на практика резултатите от Швейцария. Швейцария трябва да изготви до юни месец план за прилагане на резултатите от референдума и как ще се отрази това в законодателството на страната до края на годината. Ние, необходимо ни е време, за да видим какви са плановете на Швейцария да приложи резултатите от референдума и съответно какви стъпки да предприемем ние. Господин председател, господа депутати, накратко кратко. Тъй като трябва да се съобразим с решението на швейцарския народ, нашите взаимоотношения с Швейцария бяха подложени на изпитание от резултатите от референдума през февруари. Ние приветстваме обаче факта, че след референдума Швейцария е, потвърди, че ще е, спазва своите международни задължения по постигнатите споразумения. Европейския съюз продължава да придава много голямо значение на дългосрочните си взаимоотношения с Швейцария и е, се надява да се постигне решение на настоящо трудно положение. Ще бъде необходимо време, въпреки това обаче ние трябва да спазваме нашите собствени принципи, не, и е, не можем да допуснем селективен подход в европейската интеграция. Свободното движение на лицата и на трудещите се трябва да бъде задължав... Е, отстоявано като една от основните ценности на Европейския съюз. Благодаря ви. Много благодаря, господин Куркулас. От името на Европейската комисия думата има комисария Андор. Уважаеми членове на парламента, аз искам да кажа няколко думи по събитията, които последваха референдума по на Швейцария на 9 февруари. Както знаете, споразумението свободно движение между Швейцария и Европейския съюз дава възможност на гражданите на Европейския съюз, техните семейства да пребивават в Швейцария и да имат стопанска дейност като наети или самонети лица. Разбира се, гражданите на Швейцария имат същото право в рамките на Европейския съюз. Близо 450 хиляди швейцарски граждани упражняват своето право да живеят и да работят в Европейския съюз и близо 1,9 милиона граждани на Европейския съюз живеят в Швейцария и над 250 хиляди граждани от е, Европейския съюз работят и пътуват ежедневно до Швейцария. Швейцария е силно взаимосвързана със своите страни съседки от културна, семейна и економическа гледна точка. Европейския съюз и Швейцария са свързани с десетки двустранни споразумения, чрез които Швейцария има достъп до вътрешния пазар и се насърчава обмена, както економическия обмен, така и междуличностния обмен между Швейцария и ЕСА. Тези отношения се основават на взаимното уважение, доверие и реципрочността. Но референдумът на проведен на 9 февруари и неговият резултат поставя под въпрос свободата на движение на лицата. Швейцарските власти и комисията имат нужда от време да обсъдят как могат да се приложат тези нови изисквания. Швейцарските, швейцарските власти разполагат с 3 години да приложат на практика решението на референдума, така че няма елемент на спешност. Междувременно обаче и двете страни трябва да продължават да изпълняват своите задължения съгласно съществуващите споразумения. Пакта сунт серванда, както се казва на латински. Сделката си е сделка и селективното прилагане или селективната или изборът на някакви елементи от законодателството са неприемливи. Комисията с готовност ще изслуша предложенията на Европейската комисия, на швейцарските власти, но те все още не са готови с тях. Топката е в тяхното поле. Към момента ние имаме много ограничен възможност за действие, но за нас свободата на движение на лицата е крегълен камък на нашият проект. Това е едно от основните права и не може да бъде поставено под въпрос. Много трудно може да си представим как квоти за емиграцията и предпочитане на гражданите на съответната държава могат да се прилагат към европейските граждани в Швейцария. Квотите противоречат на принципа за свободно движение, а този принцип е не просто съществена част от вътрешният пазар, и не може да бъде отделен от останалите свободи, но този принцип също така е залегнал дълбоко в нашите двустранни отношения с Швейцария. Пакетът си е пакет и няма как той е толкова лесно да бъде разтрогнат. Едновременно с това някои от преките промени в Конституцията, направени чрез референдума, Властите на Швейцария в момента обмислят и правят оценка на факта дали могат да подпишат вече договореният протокол, с който принципът за свобода на движение и споразумението за свободно движение се разширява и обхваща и Харватия. Ние много ясно заявихме, че очакваме това разширяване на споразумението да протече както беше предвидено и не можем да допуснем подобна дискриминация на една от страните членки на Европейския съюз швейцарските власти ни осведомиха, че ще приключи вътрешната оценка на протокола до края на месец април. А, за да избегнем евентуалната дискриминация на Харватия, в момента съвета обмисля участието на Швейцария в научно-изследователската програма Хоризонт 2020 и Еразъм Плюс. И участието на Швейцария в тези програми ще бъде пряко свързано с протокола за Харватия. Или казано с други думи, преговорите по тези програми няма да бъдат продължени, докато Швейцария официално не подпише споразумението за присъединяване на Харватия към свободата на движение докато няма международно споразумение, чрез което Швейцария да вземе официално участие в програмата Хоризонт 2020, Швейцария няма да бъде асоциирана страна в програмата. Или казвам по друг начин, през 2014 година а, тръжните процедури в рамките на Хоризонт 2020 ще се прилага за Швейцария, както за останалите трети страни. La liberté des peuples! Assez de dictature européenne sur le peuple! Моля ви да зачитате свободата на швейцарските граждани, да живее свободата на Швейцария, да, да живее свободата, свобода за народа. Herr Kollege Borgesio, ich verweise Sie aus dem Saal. Господин Боргезио, моля да напуснете залата. Господин Боргезио, моля ви да напуснете пленарна зала. Mentioning... Uh, господин председател, господин Боргезио, моля ви да напуснете залата. herr kommissar andor fahren sie bitte fort. Можете да продължите, господин комисар. Господин председател, току-що споменах Еразъм Плюс, програма, както знаете, свързана с висшето образование. Швейцария изпусна сроковете за решението за отпускане на грантове за 2014 година. Или казвам с другите ми, през 2014 година Швейцария няма да участва в програмата Еразъм Плюс равни основания с държавите членки, както беше предварително предвидено, и към нещо се прилагат процедурите, както към всички останали трети страни. Много ясно заявявам, че замразяването на преговорите по тези програми по никакъв начин не представлява някакво наказание след решението на европейските господаватели, а естествено последица от решението, което взеха швейцарците. Никой не може да се прави неизненадан в случая. Разбира се, никой няма интерес от прекратяването на диалога и ние ще продължим да водим този диалог по конструктивен начин с надеждата, че бързо ще успеем да намерим някакво решение. Но трябва да вземем предвид и промяната в обстоятелствата и факта, че протоколът за Харватия все още не е подписан. Не можем да продължаваме да работим както преди. Също така, много ясно искам да заявя, че никой от наша страна не иска да прекратява споразумението свободно движение и а, активирането на тъй наречената клауза гилотина, с което ще се прекрати действието на всички споразумения от 1999 година. Ето защо се надявам, че швейцарските власти, власти ще положат сериозни усилия, за да намерят някакъв изход от така създалото се положение, а ние се надяваме, че за бъдеще отношенията на Швейцария ще отново ще бъдат толкова близки и добри, както бяха преди 9 февруари. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Сега пристъпваме към изказването от името на политическите групи. Госпожа Магина с 3 минути. Благодаря, господин председател. Тук в парламента не поставяме под въпрос резултата от вота на гражданите в Швейцария, нито поставяме под въпрос правото им да гласуват в суверенната си държава. Но в момента анализираме последиците от тяхното решение. Вотът беше съвсем ясен, макар и с малко мнозинство. Да имаше е, мнозинство за ограничаване на придвижването на хора, включително граждани на Европейския съюз. Във всички случаи това е регион, където няма много движение на хора, но това е и резултата от референдума. Основните ни отношения с Швейцария се базират на търговските споразумения от 70-та година. Има други споразумения от 92-та и от 2004-та, включително и споразумението за свободно придвижване на хора. И в края на кращата правилата идват и с задължения. Съвсем ясно е, гражданите на Швейцария знаят какво се очаква и от нас, когато се подписват тези споразумения и ние също така ясно заявяваме какво очакваме от нашите приятели и партньори в Швейцария. Резултата от този референдум в Швейцария е желание или може да се интерпретира като желание за прекратяване на отношенията с Европейския съюз, но това не е така. Там се гласува само за един елемент от е, отдавнашните отношения на Швейцария с Европейския съюз, а именно за ограничаване на достъпа на граждани до Швейцария, включително граждани от ЕСА. Но свободата на предвижване е основна част от нашите споразумения с, е, с Швейцария и основна част от нашите принципи. И Европейския съюз и европейските комисари нееднократно казват, че не може да се ограничава свободното предвижване на хора, а да се ползваме от всички привилегии за свободно движение на услуги е, и капитал така че в момента нашите взаимоотношения на базата на резултата от референдума се променят фундаментално. Освен това се създава и за момента има несигурност в Швейцария. Някои бизнеси е, размишляват дали да не се изнесат от там поради тази несигурност. Нашите швейцарски партньори искат да могат да си избират на кого да дават възможност да се предвижва свободно. Говори се за квоти. Не е възможно да има квоти. Квотите са точно противоположното на нашите споразумения с Швейцария. Референдумът трябва да бъде приведен на практика в рамките на 3 години правителството вече реагира, като отказа да подпише протокола с Европейския съюз за предоставяне на възможността за свободно предвижване на гражданите от Харватия. Тоест, ние, когато приключва, е, отказваме е, преговорите за Еразмус и Хоризонт 2020, продължаваме в същата логика. Но аз не считам, че е, швейцарците искат да е, прекратят нашите силни връзки. Просто в следващите три години трябва да разгледаме последиците. Споразуменията могат да бъдат предоговорени, но не могат да бъдат поставени на друга основа. Не може да се очаква партньорите да отстъпват само заради непримиримата позиция на отсрещния. Народа на Швейцария се произнесе, но нека да кажем ясно. Ние застъпваме принципа за свободно предвиждане като ключов, основен принцип и искаме яснота от нашите партньори от Швейцария. Благодаря. Благодаря, госпожо Магинес. Сега давам думата на господин е, Свобода. Благодаря, господин председател. Народът си каза думата. Ние трябва да приемем това решение. Но е, би било е, наивно да Смятаме, е, че е, ще има работни места е, за граждани на Европейския съюз. Вие може би се радвате от това, че се унищожават работни места, обаче ние не. Ние не сме десница като вас. Искам да цитирам немски вестник от 9 февруари. Не само, че се промени система на за емиграция, но е, народа е, постави под въпрос взаимоотношенията си с Европейския съюз. Не съм съгласна с е, госпожа Магинес. Това е, всъщност е много важно решение. Е, то трябва да се свърже и с решенията за минаретата, например. Тоест, Швейцария трябва да знае дали иска да поддържа близките си отношения, които е имала до сега с Европейския съюз или не. Това е, е ключов въпрос, защото ние знаем, може би ние специално по-добре познаваме швейцарските си колеги, отколкото други колеги Свободното движение беше основополагаща камъка на споразуменията ни с Швейцария и това, което Швейцария отхвърли, не е нещо второстепенно. Много граждани на Швейцария в момента работят в Европейския съюз и ние няма да допуснем е, изключително важен елемент от споразумението между Европейския съюз и Швейцария да изчезне. Е, разбира се, и в Швейцария е, се случиха събития, които доведоха до този резултат. Например, е, швейцарците поеха инициативи за минималната заплата. Ние самите сме обсъждали този въпрос във връзка с директивата за командированите работници. Има опасност от социален дъмпинг. Това е проблем, пред който е изправена и Швейцария. Не бива да забравяме това. Въпреки това обаче, ние не можем да допуснем свободното движение да бъде поставено под въпрос. Швейцария иска е, нашите пари, както и парите на нашите данакоплатци и е, помага на банките е, да не плащат данъци. Ние не можем да приемем това като Европейски съюз. Сега давам думата на господин Галигер за две минути. Като председател на делегацията, която отговаря за прилагане на споразумението по отношение на Швейцария от името на моята група, групата на либералите, а също съм много разочарован от референдума, който наскоро беше проведен в Швейцария. Разбира се, ни трябва да го приемем като демократично решение на гражданите на страната. Решението, което ни чака е много сложно и много трудно. Има много чувствителни въпроси и колегата, кой, колегата, който днес развяваше швейцарското знаме, по никакъв начин не помага. Економиките на Швейцария и на Европейския съюз са тясно взаимосвързани. Над 60% от износа на Швейцария е насочен към Европейския съюз и на практика Швейцари... обменът на Швейцария с е, Ланда, Батен, Вуртенгенг в е, Германия е по-висок, отколкото износът е, към Съединените щати. Също така се смята, че 80 000 работни места няма да бъдат създадени в Швейцария и економиката на страната ще намалее с 0,3% през следните 3 години, ако престана се прилагат споразуменията. Ние обаче трябва да разгледаме също економическото положение и да отговорим по адекватен начин. Трябва обаче да сме ясно къде са линиите, които ние няма да сме готови да преминем и свободата на движение на лицата е една от тези елементи. Държа да, да допълня обаче, че има страни, които участват в Хоризонт 2020 и Еразъм Плюс и които няма сключени споразумения свободно движение и че пореден, че случат, че резултатът от този референдум за поредния път показва колко разпокъсани са отношенията ни с Швейцария и колко нужно ни е едно споразумение, което цялостно да разреши нашите отношения. Парламентът вече поиска сключването по ново споразумение през 2010 година. И в заключение, господин председател, призовавам държавите членки да приемат мандата за преговори. Благодаря ви, колега Галаха, Гайгер. Думата има господин Камбендит. Скъпи колеги, добър ден. Нещата са прости. Швейцарците са напълно свободни да гласуват както гласуват. Те имат и цялата свобода да поемат отговорността за вота си. За мен нещата са ясни. Всички преговори с Швейцария се прекратяват и отпадат Тоест, ние изпадаме в ситуацията преди сключването на споразумента с Швейцария. Швейцария трябва да намери решения. Не Европейския съюз трябва да търси решения. Швейцарското общество трябва да намери решение. Фантастично е. Само една седмица след гласуването всички проучвания на общественото мнение в Швейцария казват, е, че повече от 60% от швейцарците ще да откажат тази инициатива, ако бяха разбрали последиците. Ние не можем да отнемаме от отговорността на Швейцария. Ние трябва да признаем е, вота на швейцарците, трябва да им кажем, вие сте велики, силни и самостоятелни. Управите се сега. Вие трябва да се управите и ако намерите решения, заповядайте да говорите с нас. Европа, да. Да, ще видите. Ще видите че швейцарците ще се върнат към нас, защото им е необходим Европейския съюз, защото 60% от износа на Швейцария е към Европейския съюз, защото богатството на Швейцария зависи от европейския пазар. Ние не можем и маслото, и парите от маслото, дори не и Националния фронт във Франция не може да намери такова решение. Вие сте кретени, вие сте едни завършени кретени, защото още не сте разбрали ценностите на Европейския съюз. И за това ви казвам, простичко. Европейския съюз не трябва да помръдва. Европейския съюз има споразумения. Швейцария денонсира тези споразумения. Швейцария трябва да намери решение, а не Европейски съюз. Ние имаме време. Швейцария е, трябва да си са часовника. Това е положението. Благодаря. Колеги, Kollege Cohn-Bendit, ich rufe Sie wegen Колегата, колегата Компендит, е, ако обичате, е, не наричайте никого кретен идиот тук. Това е недопустимо за Европейския парламент. А сега давам думата на госпожа Форд за минута и 30 свободата на предвижване е много важен принцип на Европейския съюз и аз съм горда, че живея в тази част от Европа, където много хора искат да дойдат и да живеят тук. Но също така трябва да признаем, че иммиграцията създава сериозен натиск върху е, службите и трябва да слушаме и гласа на местните общини. Имиграцията носи сериозни полци на нашата економика. Ние сме Доволно е да се възползваме от ползите от споделяне на знанията, но трябва да чуем и аргументите на отсрещната страна. Швейцария не е в ЕС. Те имат пълното право да искат да се контролират техните е, граници. Темата е много сложна и ние трябва да бъдем спокойни и да обмисляме нашата реакция. Швейцария не е в Европейския съюз но а, ние си сътрудничим по много въпроси. Е, за наука, за научни изследвания те дават много пари. Техните институти участват в съвместни научни изследвания и в Европейския съюз и се опитват да решат проблеми и за гражданите на Европейския съюз и за целия свят. Така че ние всички се възползваме от знанията, от иновациите, които идват от съвместната ни работа. И всеки опит да санкционираме Швейцария, като ограничаваме участието им в науката и научните изследвания, ще бъде много пагубно за нас. Европа се променя. Някои страни искат да се интегрират по-тясно, други не. И ако искаме всички да останат в единния пазар, трябва да можем да дадем възможност някои страни да се разграничават от някои елементи. Трябва да видим е, какъв, какви ще са последиците от е, швейцарския вод. Много глупаво ще е да отговаряме твърде с твърде тежки мерки. Благодаря, е, колега Форд. Сега има думата господин Трента Филидес. Господин председател, в Швейцария беше взето решение и това решение не се различава много от мерките, които предвиждат други държави за нам контрол на работата на чужденци в съответната държава. Тези мерки имат за цел да ограничат правата на работещите, но тези права трябва да бъдат защитавани чрез колективни трудови договори. Освен това, не можем да допускаме работници, независимо дали са граждани съответната държава или иммигранти, да понесат цената на кризата. В този случай свободата, свободното движение на капитал се превръща в приоритета, правата на трудещите се не. Така се стига много лесно до расизъм и ксенофобия затова смятам, че трябва да се борим срещу алчността на работодателите. трябва напълно да променим подхода си към работната миграция. Благодаря, господин Кандафилидис. Думата има госпожа Бицото за минути и половина. Благодаря, господин председател. На 9 февруари 2014 година населението на Швейцария реши какво да бъде неговото бъдеще. Населението на Швейцария каза не на емиграцията и Европейски съюз е, трябва да се съобрази с това, без да осъжда този свободен демократичен избор. Ако същия референдум се беше провел на други места в Европейския съюз, какъв щеше да бъде резултата? В Италия има повече от 3 милиона безработни, хиляди млади са безработни. Е, една трета от семействата рискуват да изпаднат в бедност. 18 милиона италиански семейства рискуват да изпаднат в бедност. Ако имаше такъв референдум в Италия, резултата щеше да бъде същия. Знаете ли какво мислят италианците? Италианците мислят, че работата трябва да бъде първо за тях. Субсидиите мерките и помощите трябва да бъдат първо за италианците, а не за новодошлите. Е, не може те е, да е, получават всичко без пари, без да са платили едно евро данъци. Е, е, италианските семейства не могат да си плащат е, лекарствата, защото нямат пари. За италианците, французите, италианците, те повече не могат да понасят тази Европа, която отваря страните си и най-вече пазарите на труда за всякакви иммигранти. Работните места първо за нашите граждани. При положение, че държавата не може да гарантира работа на собственици граждани, емигрантите трябва да останат навън. Непрекъснато слушаме ние същи приказки, непрекъснато ни обвиняват в расизъм, но не така ще се разреши проблема. Европейски съюз в момента показва, че е неспособен да се справи с проблемите. Е, сега за една минута колегата Клеш. Много съжалявам, че този дебат се поваше по подобен начин. Според мен той трябваше да се излучи навсякъде, за да може гражданите сами да се убедят колко авторитарен е Европейския съюз и да си дадат сметка как той не може да се справи с резултат от един демократичен референдум. Не, господин Комбендит, няма никакъв смисъл да се възмущавате по подобен начин, защото референдума за окръчаване на емиграцията в Швейцария се дължи на факта, че швейцарците биха желали в момента отново да имат право да решават кой влиза на територията на тяхната страна и при какви условия. Те просто искат сами да се разпореждат в собствената си държава и това тяхно решение няма нищо общо с ксенофобията. Това просто е едно завръщане към здравия разум. Имам и още една новина за вас. Ако една подобна подобна, подобен референдум се проведе в Фландрия, в Холандия или в Франция, резултата ще бъде точно същият. И предполагам, че на 25 март ще се убедите в този факт. Благодаря, господин Клас. И така приключихме с, с списъка на изказващите се. От името на Европейската комисия думата има комисаря Андор. Uh, uh, <coughs> Уважаеми депутати, господин председател, Както мнозина казаха в това обсъждане, свободното предвижване на работници и правото да се предоставят свободно услуги между Европейския съюз и Швейцария съществува от 2002 година. И ползите са взаимни и недвусмислени. Нашите отношения с Швейцария са дългосрочни и силни. Тя споделя същите ценности, справя се с същите предизвикателства на световно ниво, така че нейното бъдеще определено е в Европа. И сега Швейцария е тази, която трябва да действа с, като отчита последиците от референдума. А ние трябва да договорим с швейцарското правителство нашите отношения на нова основа, която да е приемлива и за двете страни. Благодаря. Благодаря, господин комисар Андор. Давам думата на господин Курколас от името на съвета. Благодаря, господин председател, господа депутати. Както представители на комисията току-що заяви, ние имаме дългосрочни взаимоотношения с Швейцария. Те са много близки и много силни. Швейцария е един от нашите основни търговски партньори. Нашите економики е, са много близко свързани помежду си. Но все пак трябва да повторим, че свободното движение на хората е една от четирите основни свободи. Е, това е крайгален камък за вътрешния пазар за единния вътрешен пазар и не може да има селективен подход към свободите. Свободите са в пакет и е, трябва да бъдат възприемани като пакет от всички държави членки и съответните им партньори. Ние изцяло уважаваме решението взето от швейцарския народ, обаче бихме искали Швейцария да спазва своите задължения по международни споразумения. Господин председател, искам да се спра на важен въпрос. Съветът много внимателно внимателно следи е, нападките и отрицателното отражение в пресата във връзка с свободното движение на хора след резултата от гласуването в Швейцария. Ние смятаме, че обобщаване или е, че има туризъм на унези, които искат да получават социални помощи, са много опасни за възприемането на действителността от обществеността, особено при надигащия се популизъм. Като политици ние е, не би трябвало е, да се е, оставяме да е, ни увличат ксенофоби е, нагласи. Ние трябва да се основаваме винаги на фактите и на цифрите, и, а не на усещания за настроенията в общественото мнение. Председателя, благодаря. Дами и господа, приключихме дискусията по тази точка от дневния ред. Сега думата на господин Голниш за лично изявление. Господин Голниш, все пак искам да е, привлека вниманието ви върху факта,